Right. Everybody, if we could... И така, моля, вземете местата си. Сложете картите в апаратите. If you could put your cards in, we're going to be ready for the И ако сте готови, нека да започнем с пробното гласуване. Всички ли намериха картите си? Виждам, че някои колеги се бавят. Are we having an anonymous vote, or is that meant to be green? Where did you right. The, the, the vote is open, so as soon as you've... Uh... И така, моля гласувайте. Това е правното гласуване.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 Right, at the moment we've got 38 members who... 38 души са сложили картите си, но само 28 са натиснали бутона. Хайде, моля ви се. Сложете картите, натиснете бутона, иначе няма как да направим тест и вдигате много шум. It is on. Okay, technicians, can you turn up my mic so that we have... Може ли техниците да увеличат микрофона ми, е, за да ме чуят всички в залата? We now have 40 cards plugged in. 40 карти са включени. 32 души са натиснали бутоните. Господин Блум, не сте натиснал бутон. Okay, can I just, for, the, for those that might be confused, I'm hoping you've plugged your voting. И така, за тези, които още са объркани. Сложете картите, натиснете бутона. В момента 41 души. Отворено е гласуването. Пуснато е гласуването. Така по-добре. Right, can you hear on that one? Oh, great. <laughs> На този микрофон по-добре ли ме чувате? Е чудесно. So, 44 of you have plugged your cards in, but 34 of you have pressed a button. 44 ма души са си сложили картите, но само 304 са натиснали бутони. Така че тези, които не са натиснали бутоните, моля да натискат. 44 43-44 гласа. Още някой не е натиснал бутон. Добре, не знам кой е пропуснал, това е. Нека сега да преминем към гласуването. On... Uh, Гласуваме по доклада Свинбърн. Започваме от компромисно изменение Хаш за, против, въздържали се, приема се. Изменение 62 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение и за, против, въздържали се, приема се. Компромис J. Компромисно изменение J за, против, въздържали се, приема се. Изменение 77 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 79 за, против, въздържали се, приема се. 80-то отпада. Преминаваме към компромисно изменение К. За, против, въздържали се, приема се. А сега преминаваме към компромисно изменение Л за. Вече минахме К. По Л за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение М за, против, въздържали се, приема се. Компромис на изменение Z за, против, въздържали се, приема се. Компромис N за, против, въздържали се, приема се. Компромис на изменение О за. Момент. Тук има искане за разделно гласуване. И така. По първата част да, разделена е първата част за, против, въздържали се, приема се. По втората част за, против, въздържали се. Струва ми се, че се приема. И така преминаваме към изменение 123. от Канфан. За. Против. Въздържали се. Приема се, струва ми се, 124 за. Против. Въздържали се. Приема се. 125 за. Против. Въздържали се. Приема се. 126 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение П за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение Q за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение R за, против, въздържали се, приема се. Изменение 140 за, против. Нека да направим електронна проверка по 140. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. Двадесет един гласа за, 24 има против, 141 за, против, въздържали се. Приема се струва мисъл, но нека да направим проверка по 141. Мисля, че някой беше натиснал бутона предварително. А, нека да направим отново проверка, защото не съм казал, че е затворено край на гласуването. Така, 141 има повече гласове от НП, отколкото се полага. Още един човек е в повече. Добре.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 Отхвърля се. 16 гласа за, 29 гласа против. 166 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Така ми се струва поне. Нека да направим проверка по 166. Край на гласуването. Отхвърля се.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 да, действително, в оригиналния текст точка 19 за, против, въздържали се, приема се. И така, компромис Ю за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 164. Компромисът се прие, да? Приема се, да. 164 за, против, въздържали се, приема се. Прие се. Какъв е проблема? Казах, че се приема. 65 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Нека да направим проверка обаче. Отхвърля се. Оригиналният текст на точка 21 за, против, въздържали се, приема се. Оригиналният на 22 точка за, против, въздържали се, приема се. Проверка. Добре. Оригиналният текст, точка 22. Поискахте проверка, нека да направим. Моля, гласувайте. Да, действително приема се компромисно изменение В за. По първата част за, против, въздържали се. Приема се по втората за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. По втората част. Всички ли гласуваха? Приема се. Преминаваме към компромис W. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 175 за, против, въздържали се, приема се. 177 за, против, въздържали се, приема се. Оригиналния текст, точка 27 за, против, въздържали се, приема се. 178 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Хикс за, против, въздържали се, приема се. 183 за, против, Въздържали се. Нека да направим проверка. Всички ли гласуваха? Приема се. Компромис Y за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 190 с устно изменение, което добавя думите в случаите, в които това е подходящо. За да се покрие положението с корпорациите. За, против, въздържали се, приема се. 191 за, против, въздържали се, приема се. Можем да направим проверка по 191.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 може да се добави към компромис С, защото е съвместима с него. За, против, въздържали се. Приема се. Изменени 30. Точно преминах на 300. знам против какво кой е, е какво е казал, но моя списък за гласуване каза, че трябва да отида на 300 изменение. Председателят е прав. Много хубаво изречение. И не за първи път. За, против, въздържали се. Приема се изменение 31 за. Против, въздържали се. Приема се.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 а не, извинете, е, F е на две части. По първата за, против, въздържали се, приема се. По втората за, против. Нека да направим проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се.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 въздържали се. Нека да направим проверка. Приема се, да. Добре. Подават ми грешни сигнали. 56-то изменение за, против, въздържали се. Приема се 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по текста с приятите изменения. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. 43 гласа за, двама въздържали се. Поздравление на докладчика. By the voting list. Can you clear that? Yeah. Right. Okay, we'll move straight on. We are now... Преминаваме нататък. Точка 14 от дневния ред. Нека да гласуваме по второ изменение за. Каза да. Това е доклада каза. Второ изменение за, против. Всички ли са наясно къде сме? Гласуваме по доклада каза. Второ изменение за, против. Въздържали се, приема се изменение 3 за. Против въздържали се, приема се 4 за. Имаше устно изменение.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 That is carried 44 and 2 against. Приема се 40 гласа за и 2 против. И по е, законодателната резолюция, моля, гласувайте. Not yet. Any more? Okay. And that is 40. 40 гласа за, 2 въздържали се поздравления е, за господин Каза. Right, we're now moving on to agenda item 15, which is... Преминаваме към 15-та точка от дневния ред. Гласуване по становището, изготвено от госпожа Сирпа Пиети Кайнен. Искате ли думата, госпожа Пиети Кайнен? Колеги, искам да ви обърна внимание на изменение 9. Устното изменение подадено от групата НП. Втората част на разделното гласуване, там където се казва се иска да се добавят думите там, където това е необходимо. Просто иска да ви обърна внимание на това, че това е устното изменение, предложено от ЕНП. We'll deal with that when we come to, to that, uh, that amendment. Ще се занимаем с този въпрос, когато стигнем до това изменение.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 Струва ми се, че се приема и това. Ще направя проверка, щом настоявате Астрид. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. А сега преминаваме към оригиналния текст. Точка първа за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 Приема се. А сега преминаваме към изменение 9. По първата част за, против, въздържали се. Приема се. По втората за, против, въздържали се. Приема се. По третата част има устно изменение от НП, което иска да се добавят думите ако това е подходящо. Съгласни ли сте с устното изменение? Добре, нека да го гласуваме заедно с устното изменение. За, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Has everybody voted? Всички ли гласуваха? Right. Край на гласуването. Приема се. Изменение 10 за. Вдигайте ръце, моля, за. Против, въздържали се, приема се 11 за. Против, въздържали се, приема се точка 1. Четвърт 4 за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Пета точка за, против, въздържали се, приема се. Точка 1 6 за, против, въздържали се, приема се. 1.7. Компромис А за. Против. Въздържали се. Приема се. 15 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16 е покрито, така че преминаваме към крайното гласуване по текста с измененията. voted. That's 35 in 5 against, 35 гласа за, 5 против, 5 изменения. Поздравления на госпожа Пети Кайнен. Okay, colleagues, we've got a... Okay, колеги, ако трябва да се поопределим преди да пристъпим към гласуването. No. Okay, so as... Както сме осведомени, предполагам, по електронната поща, председателят на Комисията по заетостта моли да изчакаме, доколкото проекто становището, което ги засяга, все още не е гласувано в комисията по заетостта. Та, трябва да видим да гласуваме или не. Е, трябва вие да кажете, становището все още не е гласувано формално от комисията по заетостта. И чисто процедурно ви питам, желаете ли да гласувате по въпроси, съдържащи се в становището на Комисията по заедостта, с оговорката, че само тези изменения, които са съвместими с това, което сме гласували тук, ще залегнат в окончателния текст на доклада. Ако възразявате, няма да гласуваме, но аз обещах на председателя на Комисията по заедостта да поставя този въпрос пред вас понеже процедурното правило е да не се гласува, ако не е гласувано от водещата комисия. Рапкай, желаете ли? Е, готов съм да изслушам докладчика и начина по който ще направим измененията е чрез устно изменение. Позволете ми, госпожо председател, две кратки забележки по този въпрос, макар че съзнавам, че не е обичайно преди гласуването да правя такива изказвания. Но позволете ми все пак да аргументирам как стигнах до препоръките, които давам в списъка за гласуване, защото смятам, че някои колеги не толкова от нашата комисия, колкото от Инта и Деве, питаят някакви иллюзии. В Инта тази сутрин мина гласуването и то по редица предложения за изменения, по които по принципни съображения ще кажа не, просто защото дойдоха в последния момент и нямахме абсолютно никаква възможност да ги разгледаме достатъчно сериозно, защото все пак този парламент трябва да излезе с някакво съдържателно мнение. Някои колеги от ИТРЕ се обърнаха към мен и ми казаха, абе ти предложи нещо по-сериозно, по-строго и тогава ще сме в по-добри преговорни позиции. Уважаеми колеги, нито сме в добра позиция, нито сме в лоша позиция, ние не сме в никаква позиция да преговаряме не преговаряме. Това, което можем да направим е да излъчим по-силен или по-слаб политически сигнал. Защото тук става въпрос само за консултация, даже за нещо по-слабо от консултация. Например, по отношение на службата за външни действия имахме възможност да забавим процедурата, и по този начин да наложим позицията си пред съвета. Тогава имаше консултации. В този случай не е така. Комисията предлага някаква нормативна база, според която не се изисква ние да бъдем консултирани. Съветът казва, че все пак иска да чуе гласа на парламента и сега гласуваме за из... промяна на а, законовото основание – но съветът може да каже, чухме го парламента, от тук нататък не ни интересува. Значи, ако искаме да направим нещо, възможността ни е да излъчим силен политически сигнал. Ето защо това, което предлагам, даже само това за датата е плод на компромис. Някои от нас искат да отидат и по-далеч, което аз приемам и ми е симпатично, но има колеги в залата, които казват, ще подкрепя до 2018 година. Оттам нататък не отстъпвам, но на мен не ми е достатъчно някакво слабо мнозинство. Ще впечатлим комисията и съвета само ако имаме подавляващо мнозинство. Затова предлагам 2018, макар че ми се щеше друго. Втората ми бележка – Так, такъв регламент за подпомагане не бива да се разглежда като някакво коледно дърво, окичено с подаръци, които нямат нищо общо с коледа. Сега от Комисията по регионално развитие идват предложения за изменения, които не, че не са ми симпатични и че, не, че не ги подкрепям политически, например въгледобивните региони да се подпомагат и след 2013-2014 година, но това няма място в в такъв регламент. И трета последна бележка – ако ще се пазарим с съвета и комисията, аз съм пръв в боя. Обаче наистина трябва да имаме реална възможност да наложим мнението си. Вижте сега, това е становище, за което съвета може с пълно основание да каже, то не ни интересува. В съвета решения се вземат с квалифицирано мнозинство. Ако вземе такова решение, комисията ще трябва да оттегли предложението си и да направи друго. Ако не го, ако направи, съветът ще трябва да реши единодушно. Т.е. няма да има второ предложение на комисията. Предлагам да дадем възможност на комисията да внесе промени, запазвайки достоинството си. Защото иначе ще се запъна, че искат да прокарат сегашното си предложение и нищо няма да излезе от това. Сега има колеги, които биха могли да се съгласят с 2014 година тях няма да мога да ги убедя. Обръщам се към онези, които мога и им обяснявам мотивацията на списъка за гласуване. Нека да излъчим политически е, сигнал. И на мен ми се преговаря, но не сме в позицията да преговаряме. Все още не става ясно. Какво правим? Ще възразите ли? Да. Значи, заместник председателят не, нека да сме наясно. Просто така се поражда прецедент и за в бъдеще ще искат от нас да гласуваме по проекто становища, които не са приети от самата водеща комисия. Так, така не може, така че аз възразявам. Така, и единствения начин, между другото, да изменим това становище е чрез устни изменения, така че толкова с въпроса. Господин Ланген, и от името на ЕНП вземам думата и искам да кажа, че подкрепям докладчика и заместник председателката, че не можем да гласуваме някакъв проект, който не е прият в е, предложенията за изменение на нашата комисия сме обхванали всички възможни варианти. Сутринта бях в Итри и се оказа, че е толкова късно, че не могат да се вземат предвид тези предложения. Не става дума за процедура за съвместно вземане на решение. Става въпрос да дадем становище по регламент на съвета. И ако продължаваме да отлагаме, просто няма да успеем да окажем никакво влияние. Значи, в нашия списък за гласуване резултатите от гласуването в ИТРИ са отразени, но те не са цялостни, защото текста дойде едва тази сутрин. Трябва да се обсъди това докладчикът, ако мога така да се изразя, внася устно предложение за дата 2018 година. Аз съм внесъл предложение за 2020 както и много други колеги. Сега, въпросът е дали ще допуснем предложението за изменение на колегата Рапкай за 2018 година. Ще се разглежда като краен прак и ще се гласува на първо място. В този случай аз бих казал, че нашата група ще подкрепи 2018 и ще кажа защо. Господин Алмуня след много сериозни научни и правни проучвания предложи датата 2018 година и за това смятаме, че комисията ще ни подкрепи именно за 2018 и не за която и да било друга дата по, поради краткото време нямаше време да се формулира писмен контромис. Ако се разберем за гранична стойност 2018, аз оттеглям нашите други предложения. Виждам хора, които са удовлетворени от това и желаят да пристъпят към гласуването. Значи, благодаря, господин Ланге. Като стигна до там, ще се занимаем с този въпрос. Сега ще гласувам и първото. Първо трябва да гласуваме устно изменение на докладчика по точка от преамбюла 1 за против въздържали се. Приема се. Шестдесет 67 седмо изменение и треза против въздържали се. Отхвърля се. 68 и треза против въздържали се. Отхвърля се. 69-то и треза за, против, въздържали се, отхвърля се. 56-то приема се. 57 и за против, въздържали се, отхвърля се. 58 за против, Сдържали се, отхвърля се. Нека да проверим, щом желаете, но доста ръце бяха вдигнати против. Гласувахте ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 58 бе това, което е равно на 59-то. Значи 59-то не. А не, то е оттегленото. Е оттеглено, добре. Значи 60-то за против въздържали се, отхвърля се. Седмо докладчика за против въздържали се, приема се. Преминаваме нататък към и 3.14 за, против, Сдържали се, отхвърля се. 15 и 3 за, против, сдържали се, отхвърля се. 63 за, Шестдесет и трето изменение, моля. Против въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим. Гласувахте ли? Всички прекратете гласуването и наистина се отхвърля. 62 за против въздържали се отхвърля се мисля но нека да проверим и това изменение. Още малко. Сега гласувахте ли? Моля, натиснете бутоните. Ще прекратим. Прекратете. И се приема. Та е, е общо взето, в зависимост от това, кога ще удари чукчето. А, е, така, и всичко друго отпада. Гласове да бъде показан резултатът от последното гласуване беше показан, казва председателката. 22 на 21. Такъв беше резултата. Ако желаете да прегласуваме, двама души всъщност от присъстващите не, гладувах, не гласувах, но това си е техен, техен избор. Сега, нали ви казах, натискайте бутоните, съжалявам. Ако не сте съсредоточени, не внимавате, това си е ваша работа. По-нататък... Нататък и 3, 87, моля, за, против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 60 и... не, пада. Шестдесет и девето е следващото изменение. Моля да гласувате за, против, Сдържали се, отхвърля се. Итре 95 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реги 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. Десето за, против, въздържали се, приема се. Останалите отпадат. До кой номер? До ИТРЕ 18, следващото изменение. За ИТРЕ 18, против, въздържали се, отхвърля се. ИТРЕ 100 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73-то е оттеглено. 74-то за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека проверим. Оля. Гласуваха ли всички? Трима още не са гласували. Ще прекратя гласуването още един гласува, значи 28 против, 16 за. Госпожо заместник председател, май победата е наша. Това между другото. Да, беше отхвърлено. Не, не знам какъв ви е проблемът. Да, тук малко поизпуснах нишката явно, но 11-то изменение, моля. Против, въздържали се, приема се. Айде да проверим. 11-то. Двама още не са гласували. А сега изведнъж ВНП станаха с един повече, отколкото трябва. Моля един от НП да се изключи. Така, и се приема. 11-то бе прието, значи отиваме на 19, като го намерим, къде е Итре? Не, не отиваме на 19, напомнят на председателката, понеже няма номер 19. Ам, Значи 28 изменение. Извиняйте, както ви е известно, тази листа е, бе приготвена набързо, така че секретарята добре си е свършил работа, само внимавайте. Реги 28. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Итре 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Итре 105 за, против, въздържали се, отхвърля се. 76-то за, против, въздържали се, отхвърля се. И 322 за, против, въздържали се, отхвърля се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 55-то за, против, Въздържали се, отхвърля се. Седемдесет и девето за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 четвърто на Итре за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 девето Реги за, против, въздържали се, отхвърля се. 100 25, 25 итре. Отхвърля се. 78 за, против. Нека да проверим 78. Групите явно са разделени, разцепени. Още двама не трябва да гласуват. Още един да гласува, моля. Така и се отхвърля. Осемдесет и първо за. Осемдесет и първо. Против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 108 за, против, въздържали се. Господин Ланген, желаете ли да си поведете армията? Итре 108. За, против, Сдържали се, отхвърля се. 83-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Реги 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 14 оттеглено, Реги 2 за, против, сдържали се, отхвърля се. 16 за, против, сдържали се, отхвърля се. 15 за, против, сдържали се, приема се. Останалите падат до 19. Така, 19. то Против, въздържали се, приема се. 20 е оттеглено. 21 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. И трекомпромисно пето за, против, въздържали се, отхвърля се. И 333 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реги 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реги 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реги 7 за, седмо на Реги за, против, въздържали се. Мисля, че се е отхвърля, но нека да проверим. Още трима да гласуват. Последната е възможност, е това прекратявам и пада изменението 19 на 19 гласа. Някой, който не гласува, можеше да обърне нещата, но пропусна възможността си. Трета от преамбюла с устно изменение от докладчика за, против, въздържали се, приема се. Всичко останало пада. 26 за, против, въздържали се, приема се 27 е оттеглено и 344 за, против, въздържали се, отхвърля се, реджи 9 за, против, въздържали се, отхвърля се, реджи 10, реджи 10 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 против, въздържали се, приема се 30 за, против, въздържали се, приема се 31 за, против, въздържали се, приема се и 350 за, против, въздържали се, отхвърля се 13 на реги за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля, но нека да направим проверка. This is Reggie 13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 електронна проверка по Реги 16. Every, uh, oh, we got one too many EPP. Един глас повече има от НП. Отхвърля се. 17 за. Против. Въздържали се, мисля, че се отхвърля. Трето изменение за, против, въздържали се, приема се. Четвърто на докладчика за. Четвърто изменение. На 22 страница. Четвърто изменение. За против въздържали се. Приема се. Да, всички останали отпаднаха. Пето. За. Против. Въздържали се. Приема се. Четиридесет и две. За. Против. Въздържали се. Приема се. 20 на реги за. Против. Момент да отпада. Явно затова била в синя.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 което ня, нямам пред себе си. Не е необходимо, защото преди това получихме устно предложение за точка трета. А, приехме го, така че няма нужда отново да гласуваме. Нека да гласуваме както а, предложи колегата Кнуте с мое съгласие.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 и 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуване по целия текст. everybody voted, the votes. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с 32 гласа за и 8 гласа против. Трябва да гласуваме и по резолюцията, въпреки че не е включена в списъка. По резолюцията. Гласуваме по резолюцията. Моля, гласувайте. Не е включена в списъка за гласуване. Още един човек не е гласувал. Край на гласуването. 32 гласа за, 8 гласа против. Благодаря ви. Господин Рапкай. Госпожо председател, просто ще ви помоля преди гласуването в пленарна зала да разгледаме въпроса по политически групи, просто защото се промъкнаха някои несъответствия, поради това, че толкова много изменения дойдоха в последния момент от ИТРЕ. Мисля, че до внасянето в пленарна зала трябва да отстраним тези несъответствия. Моля, отбележете това в протокола. Ще го направим в групите. We've got three more items on the agenda, so don't go. Моля, не си тръгвайте, има три, а, още три точки в дневния ред. Две минутна почивка. Okay, everybody, if we could resume seat. Моля, върнете се обратно по местата си. Right, we have, we have three items. Три точки в дневния ред. Имаме и се надявам, че докладчите са тук. Късите продажби и слоповете, приложение е на насоки за официално подкрепените експортни кредити и след това кредитните рейтинговите агенции е точка, която бе отложена от сутрешното заседание. Това са трите точки. Давам думата на докладчика за първа размяна на мнения по късите продажби и слоповете. Ако някой иска да води разговори, мога да го направи отвън, защото започваме законодателна работа. Моля, излезте, ако ще говорите. Thank you. Is it quiet enough yet? Благодаря. Стана ли достатъчно тихо? Паскал. Това е първият обмен на мнения по този въпрос. Аз е, Имам чест да бъда докладчик от името на парламента. Най-напред бих искал да се извиня за това, че нямах възможност да разпространя писмен материал, който да излага позициите, които ще представя пред вас след малко, но графика е твърде стегнат. Дай напред, защото става въпрос за регламент и, и целта е да влезе в действие бързо. И на, на второ място в разговора с различните докладчици в Сянка е, предпочетахме да съгласуваме графика си с този на съвета, за да може дискусията да бъде максимално разумна и ползотворна. Ето защо нямах време наистина да е, разпространя едно писмено експозе при следния календар – Проекто текста на доклада ще бъде на разположение около 22-23 ноември, след две седмици. Нека напомним все пак контекста на законодателното предложение на комисията от средата на септември. между време имаше две големи вълни на политическа и административна реакция – по отношение на късите продажби още от септември 2008 година след падането на Lehman Brothers, редица регулиращи органи на финансовия пазар взеха решение временно да бъдат забранени продажбите на къси позиции на някои девизи. А и вече втората вълна с, след кризата на държавните дългове и особено във връзка с гръцкия дълг, породиха се и тогава редица политически реакции, реакции на регулиращите органи, които за пореден път решиха да забранят късите продажби, най-вече в Германия, както добре знаете. И това, което ясно проистича от тези два етапа, 2008-2010, е, че е необходима европейска нормативна уредба – е, такава, че мерките, които се предприемат от дадена е, държава, е, да не бъдат накърнени своето действие поради липсата на реакция от страна на други, т.е. да не се фрагментира допълнително европейския пазар. Втора полука, която можем да направим тук е, че е необходима повече прозрачност. Спомняте си, през пролета на 2010 година бяха необходими няколко седмици на европейците, на регулиращите органи, за да осъзнаят най-сетне какво става с държавния дълг на редица държави членки и мисля всички си направиха извода, че е напълно необходимо да се въведе общи прозрачен режим, така че много по-точно да се наблюдава движението на рисковете. И така е, се стигна до 15 септември, когато комисията представи проекто регламент който регламентира редица неща. Аз няма да се впускам във всички подробности, но три са основните елементи. Първо, прозрачно с две системи за гарантирането и привеждането към пазара и праговете за уведомяване на регулиращите органи и на участите на пазара. Вторият стъл, така се каже, от текста на комисията е, е с цел по-добре да бъде уредено, уредена търговията на, на скъси е, позиции. Задължението е страните в сделката да посочат местонахождението на е, инструментите, с които търгуват, макар и на къса позиция. И на трето място въпросът за ЕСМА, за Европейската агенция, Европейския орган за ценните книжа и е, пазарите. В качеството си на докладчик трябва да кажа, че предложението на комисията в значителна степен върви в правилната посока, дава определени въпро... Е, отговори на въпросите, които според мен са е, интересни и в качеството си на докладчик също бих добавил два въпроса, които не са третирани пряко в текста на комисията, а именно ще се стигне ли до а, пълната забрана а, на напълно късите продажби. И а, а, е, е, след това а, за слаповете по кредито на изпълнение, какво, какво ще се прави? Ще става е въпрос по-специално за забраната на търговията с необезпечени слапове. Според мен тази забрана е важна. Първо за прозрачността. Общия подход на комисията ми допада в значителна степен. Има два механизма, които взаимно се допълват. Първо е това привеждането към пазарната стойност по всички потоци. Главната цел на комисията е регулиращия орган винаги да е наясно с потоците обеми, които, които се търгуват без физическа наличност, т.е. на късо. А, и след това имаме системата а, на уведомления, а, която е полезна с а, своите лимити. Първо, веднъж на ден, а, в полунощ, през останалото време не е ясно какво става, ако нямаме привеждането, и вторият елемент на, на известителната система е, че се предвиждат а, прагови равнища. Ако всички участници а, на пазара са под прага, регулаторът фактически няма никаква информация относно а, степента на поетия риск и намесата на пазара, просто защото всички са под праговото равнище. Е, струва ми се, че е напълно задължително тези две процедури да бъдат предвидени от комисията. Е, редица аргументи е, вече се изтъкват. Но в тази връзка, в частност, що се отнася до привеждането към пазара, говори се за разноските, които това би е, наложило. Аз бих отговорил, не е задължително тази процедура да, да действа навсякъде, на всички пазари. Това предложение, този механизъм може да бъде е, осъществен на практика при актуализацията на всички информационни системи, когато е, това се наложи по чисто експлуатационни причини, за да бъдат намалени разходите. И се каже, примерно, различните търговски салони на, на различните места, на които се търгува, че имат една година, съответно две или три години до актуализиране на информационната си инфраструктура, така че да се осъществява привеждането към пазара. Това в значителна степен ще намали разходите. И втори, или по-скоро последен въпрос в тази връзка е за корпоративните кредитни слапове. Нали, механизмите, е, които се предвиждат за само за акциите и за държавните слапове. Това би облегчило механизмите. Добре би било обаче регулаторът да знае какво става с е, корпоративните слапове защото всяка намеса на регулатора не би могла да подмине и тях. Какъв е залога тук за економиката, за реалния сектор? Ако потенциално се манипулира с корпоративни слапове, ще се наблюдава нарастване на цената на тези слапове. Това ще доведе до порастване на лихвения процент на междуфирмената задлъжнялост, т.е. на цената на, на привлечения капитал за предприятията, т.е. капиталовложенията ще бъдат по-скъпи за реалния сектор, което не е непременно добре. И значи идеята е такава. Нека да се, да се опитаме така, да наблюдаваме онова, което става на този пазар. Втор, второто голямо направление от текста на комисията е за забраната или е, за незабраната на напълно необезпечените къси продажби. Лично аз бих казал, че е, късите продажби сами по себе си не са проблем. За сметка на това обаче, е, напълно необезпеченото късо, къса търговия, която е най-спекулативната форма на търговия, всъщност няма никакъв принос за реалната економика, няма кой знае какъв принос и за финансовия пазар, а в същото време носи сериозни рискове. И съотношението между цената и, и, и ползата от, от тази търговска практика, от нейното запазване, съответно забрана, е, това съотношение ме навежда на мисълта за забрана, тъй като е, предимствата на, на, на тази техника, имайки предвид, че късите продажби няма да бъдат засегнати сами по себе си, Нали? За чисто спекулативната част от тази търговска практика, говоря, би трябвало да бъде забранена. Що се отнася до един друг елемент е, на, на предлаганата нормативна рамка, аз предлагам и предло, е, подкрепям и предложението на комисията в санкционната му част. Днес няма хармонизирани санкции на общоевропейско равнище и такава една рамка от разпоредби с санкционен характер трябва да се, да се въведе, това да бъдат финансови санкции, т.е. глоби и задължение лицето да изкупи акциите, с които борави на късо. Акции и съответно други финансови инструменти. Е, още повече, че такава практика е наложена в Съединените щати и от 2008 година е, насам е, в значителна степен се намалява проблема на, по неизпълнението на сключените търговски сделки с, с ценни книжа. Що се отнася до необезпечените слапове, Канчете голи слапове, комисията не предлага да, те да бъдат забранени. Аз бих предложил да се забрани търговията с необезпечената търговия с държавни слапове. Защо? Защото държавите имат много сериозни потребности от привличане на, финансови средства. И кредитните е, слапове, и ако нараства тяхната цена, това задължително води до нарастване е, на лихвения процент за държавата, която се кредитира. И аз не виждам просто какво оправдава това един играч на финансовия пазар, който е, не държи задължения на, на, на която и е да било държава, да си купува е, съответна, на съответната цена инструмент, чрез който залага при неизпълнение на кредитното задължение от страна на задължената държава. Няма, няма никакъв смисъл от това и при липсата на търговия с такива инструменти, фактически в даден момент е възможно да не съществува какъвто и да било кредитен риск за тази държава. Да, някой ще каже, че тук може да става въпрос не само за национален риск, а за риск на реалния сектор. Аз пък бих отговорил на това, че има други финансови механизми. Е, тук, тук говорим за финансови иновации, между другото, защо не? Но финансовите иновации не би трябвало да включват придобиване на слапове от държавен дълг, в резултат от което да нараства изкуствено цената на финансиране на държавата. А затова казвам, че подобна търговия макар и привидно да цели обезпечаване срещу кредитния риск на дадена държава, такова нещо няма, защото търговецът не държи кредитни инструменти на тази държава, а просто спекулира и играе хазарт. Ето защо аз бих бил за забраната на тези необезпечени сделки с лапове. И накрая балансът, който е намерила комисията в своето предложение между националните регулиращи органи и ЕСМА е, ми се струва достатъчно е, сполучлив, както винаги е искал парламентът. Винаги е, ЕСМА ще може да има последната дума за хармонизиране на, на процеса на вземане на решения от а, държавите членки. Тук наистина бихме могли да, да стигнем до европейска хармонизация. И от другата страна, винаги една държава би могла да направи повече, отколкото правят останалите. Тоест, известна субсидиарност ще се запази в посока по-амбициозни мерки в сравнение с предвиденото от регламент. Та, та, това аз бих подкрепил и нека имаме предвид, че комисията се нуждае в тази част особено от нашата подкрепа, тъй като в съвета вече се чуват гласове, някои държави членки са против. И ние сме отговорни да отстояваме своята позиция пред съвета. Преговорите с съвета ще започнат не по-рано от декември месец и ще продължат през януари. Благодаря ви. Аз вече разговарях с докладчиците в Сянка двустранно. Сега ще чуем и тях. Надявам се, че ще можем да работим добре заедно. Благодаря. Нека сега чуем докладчиците в Сянка. НП, Маркас. Благодаря, госпожо председател. Искам първо да благодаря на нашия докладчик, че наистина своевременно влезе в връзка с докладчиците в Сянка. Мисля, че точно това е формата на сътрудничество, която е най-уместна, дано да продължим в същия дух. Една предварителна бележка ще ми позволите. Винаги питам за какво ни е нужно всичко това, когато говорим по тези въпроси. Значи нещо се е появило на пазара, те са едни много интересни продукти, обаче основният въпрос е под чертата на, кой, на кого са нужни тези продукти. И чувам какви ли не отговори, в зависимост от това как, кой как дефинира късите продажби, да купуваш нещо, което нямаш, чрез някого, който и той го няма и така нататък. А и как да регулираме всичко това строго? Въпросът е много интересен. Ще трябва да се занимаем с него. И от сега ще ви кажа, че имам честа да съм роден в града на Бертолд Брехт, който беше попитал кое е по-голямо престъпление да ограбиш банка или да нападнеш банка. Ето защо ще трябва по един или друг начин да а, обсъдим темата. Докладчикът поставя изключително интересни въпроси, по много от които нямам оформено мнение. Но като слушам комисията по отношение на маркинга, иска маркинга, след това нищо не прави. А, ето докладчикът също казва, че можем постепенно да въведем такъв инструмент, за да са разумни разходите. Но въведем ли го, каква ще е допълнителната полза от него? Каква е допълнителната полза от информация, която се предоставя? Така че трябва да се попитаме, както за всяка информация, трябва да се попитаме необходима ли е тази информация или не. Също се отнася и до праговите стойности. Ако се направи нещо тук, ще трябва да се направи и там. Нещата кореспондират помежду си. Това, което предлага комисията, обаче не кореспондира с нищо, защото прави нещо от една страна, което съответства на обичайната търговия, от друга страна се мъчи да въведе нещо, което не е необходимо за нищо и за никъде, а имане маркиране на късите продажби. По принцип трябва да обсъдим дали то е необходимо. Аз също нямам още оформено мнение по въпроса. Смятам обаче, че въпросът е достатъчно интересен, за да го обсъждаме. И ако се споразумеем да въведем такова обозначение, такова маркиране, как точно да стане то? А, просто да информираме за сведение? Не знам. В такъв случай не си струват усилията. Така че наистина ще трябва обстойно да обсъдим нещата. Друг е въпросът за е, праговите стойности. Какви трябва да бъдат те? За сега не сме получили така е, съществени, разумни числа. Е, и статистическите институти не ни дават сериозна информацията и че малко търсим и глав купа сено, търсейки някаква разумна гранична стойност. Не може смисълът на цялото упражнение да бъде да е, определим висок прак и всичко да се състои под този прак и ние да не можем да влияем върху него или пък да а, е, създадем прекалено нисък прак, който много трудно се спазва или пък а, е, да маркираме всичко и да чакаме 5 години какво ще стане и чак тогава да регулираме. Това също ще е интересен въпрос за обсъждане. Една така разумна гранична стойност и дали въобще е необходима такава стойност. Докладчикът не спомена нещо и това е въпрос, който много ме интересува. Какво става въпрос за еднодневните? Какво става с еднодневните сделки, еднодневните продажби? можем ли да ги изключим? Аз съм от страна, където са изключени от приложното поле и трябва да ви кажа, че нещата вървят. Що се отнася до слаповете за кредитно неизпълнение, тук трябва да подкрепя докладчика. Разбира се, че трябва да е възможно да има някакво обезпечаване на държавните а, слапове, и освен това пък трябва нези, които се ангажират с държавни слапове, да се ползват от едно разумно регулиране, за разлика от онези, които спекулират с такива слапове. Всичко това трябва да се разглежда в взаимовръзка а, с теми, които нямат общо с този регламент, например Базел 3 нещо, което е много ценно като уредба. Ако съм разбрал правилно, става въпрос собствения капитал на банките. И освен това въпросът, който проистече от последната среща на върха, възможни ли са изменения на договора. Вчера имахме честа да обсъждаме въпроса и за шефа на Еврогрупата. Това са все взаимно свързани неща. Друг въпрос, на който трябва да се отговори, е каква е ролята на ЕСМА по отношение на националните регулатори. Трябва да поговорим има ли смисъл, особено ако ще налагаме забрани, да имаме фрагментиран пазар или един европейски пазар. И двете неща са възможни според нашия докладчик, ако съм го разбрал правилно. Комисията предлага единен пазар, аз съм по-скоро централист в федералистична страна. Смятам, че фрагментирания пазар обаче също има своето основание за съществуване. Трябва да поговорим кое ще бъде най-разумно. Освен това трябва да видим каква компетентност имат националните регулатори и каква компетентност трябва да се даде в ръцете на ЕСМА. Това пак зависимост от това дали ще решим да вървим по централизиран път или по по-федералистичен път. И да обобщя, много съм благодарен, защото графикът на Докладчика беше доста така разумен и ангажиран. Той очевидно не желае да рискуваме да, да създадем някакво съвместно, някаква обща позиция. Роберт, просто се чудя защо си при социалистите, но това е друг разговор. Но ни се е случвало и друг път е, така съвета да ни ощастливи с обща позиция, за която не сме подготвени. И сега докладчикът прави такъв график, че да не ни изненадат с такава обща позиция, така че още в е, началото на следващата година да имаме свое мнение и да можем да водим в съответствие с него преговорите. Мисля, че това е важна тема, по която парламентът може и трябва да има ясна позиция. Ние в ЕНП ще направим всичко възможно за спазване на този наситен график, за да можем колкото е възможно по-рано да противопоставим на съвета парламентарна позиция. Благодаря. Thank you very much. Robert. Мерси, президент. Euh, е, благодаря, госпожо председател. Това е едно първо обсъждане и за това първо искам да благодаря на Паскал за начина по който води тази наша обща работа. Сега след като го изслушах, мога да кажа, че съм на една вълна с него. Маркус Рабер току-що постави също някои много любопитни въпроси. Най-вече първите му въпроси бяха много интересни. На първо място, реалната економика желая е, нуждае ли се изобщо от всички тези инструменти, които ние обсъждаме тук? Маркос казва, че трябва да се опитаме колкото е възможно по-скоро да стигнем до обща позиция на парламента, за да не допуснем да бъдем изненадани от общата позиция на съвета. Тук бих добавил, рискът не е чак толкова голям. Бих бил изключително изненадан, ако наистина в началото на следващата година съвета излезе с обща позиция по тези въпроси. Доколкото чувам от работните групи в съвета, това е по-скоро невероятно, т.е. нещата такът по обичайния начин и никой не бърза. Тук говорим за нещо, чрез което може могат да се спечелят огромни пари, но и да се изгубят невъобразимо много пари. И последната криза показа именно, че тези техники на продажби, пазарни инструменти, финансови е, инструменти, особено в по-напрегнати пазарни ситуации, могат да доведат до ускоряване на фалитите или ситуациите близки до фалити. Всичко това беше много ясно и еднозначно документирано в САЩ фалита на Лиман Брадърс, Ин екстремис, АЕГ. Това бяха все непокрити голи продажби, които поставиха на колене економиката. В своя анализ комисията стига до извода, че пазарите не са прозрачни, значи това е класически ефемизъм и подценяване на ситуацията. Много слаб израз. Въпреки това, както често се случва, така и сега комисията се опитва да хвърли всичко в един кюб. Цитира изследвания, които стигат до извода, че голите къси продажби на слапове, включително държавни слапове и други финансови инструменти, пораждат повече проблеми, отколкото са в състояние да решат такива. dans son euh, exposé des motifs euh, qu'elle avait demandé à un groupe d'experts. В euh, своята обосновка комисията посочва, че група от експерти ЕСМА, която според комисията е независима група, е била създадена от участници на пазара с консултативна цел. Ето това е проблем, а, при комисията и при разработването на подобни регламенти. Погрижих се да получа списъка на така наречените независими експерти и няма да ви изненадам, като ви кажа, че всички са от бранша. Няма нито един научен работник, няма нито един, който да е така, примерно, дребен акционер. Не, всички са едри риби от бизнеса, в който сами участват. Тук отварям скоба Искам да приветствам инициативата на комисара Бърние, който се обърна към своите служби и апелира към тях да се консултират за в бъдеще с групи, които се състоят не само от участници на пазара. Затварям скобата. Та, какъв е проблемът тук? Особено слаповете за кредитно неизпълнение – се появяват като нещо като обезпечение, но много специфичен вид обезпечение. Защото онези, които приемат такива обезпечения, сключват такива обезпечения, не са длъжни да се погрижат за покритието им. купувачът на слаб не е непременно изложен на риск от покритие. Този риск се отнася по-скоро до спекулативните сделки. В разгара на международната финансова криза видяхме, че при тях става дума за наистина колосални суми пари, съответстващи по размер почти на световния БВП. И сборът от всички контракти, надвишаваше 10 пъти загубите, които е, трябваше да бъдат, е трябвало да бъдат покрити. Така че тези слапове за кредитно неизпълнение напълно изкуствено са удесеторили реално съществуващия риск. Е това не може да е нито застраховка, нито обезпечение. И в края искам да цитирам един английски автор – и да ви помоля, ако искате да си сложите слушалките, ако не разбирате английски. Чувате цитат. It is a purely speculative gamble. There is няма каквато и да била социална или економическа полза от голите продажби на къси позиции и мисля, че забраната им е точно толкова необходима, колкото и забраната на банковите обири. Може да се застрахова само онова, което някой реално притежава. Край на цитата. Край на цитата. Авторът не е някой съмнителен тип, а един от най-уважаваните коментатори на Financial Times, казва се Волфганг Мюнхер. Бих могъл да цитирам и други негови разсъждения на тази тема. Смятам, че е необходимо много внимателно да се обмисли дали е необходима такава а, такъв правен инструмент, дали е необходим. Важното е, че такива пазарни практики повече не бива да бъдат оправдавани. Те нямат и оправдания за съществуване. Това се отнася и за голите къси продажби. Не познавам друг, економич... друг бранш на економиката, в който да можеш да продадеш нещо, което, го не... което не притежаваш. Това е все едно аз да се опитам да продам къщата или колата на нашата председателка. Веднага ще ида в затвора. А защо в финансовия бранш то да е, необход... то да е допознимо? И е, даже се твърди, че това служило на ликвид, е, за повече ликвидност на пазарите. Повече нищо няма да кажа. След международната криза, която все още не е приключила, видяхме докъде ни докара всичко това – и ако ликвидността на пазара пострада от забраната на такива сделки, аз бих казал и какво от това. Може би просто някои спекулатори ще станат малко по-внимателни. Благодаря, Оле. Благодаря много. Винаги за мен е удоволствие да слушам изказването на Робърт Гъбълс. Случи сякаш е бил министър в Люксембург. Когато бях депутат в парламента в Стокхолм, винаги се притеснявахме от това, че нашите пари са в други страни в Европа, но в крайна сметка нямахме нищо против, защото знаехме, че една отворена пазарна економика е, и иска границите да са отворени и оцеляхме. Вашите колеги, Робърт, в социал-демократичните правителства правят това вече десетилетия. Не се налагаше да се държим агресивно от, от, от, от, ние от страна на либералите, защото те бяха напълно съгласни с нас за това. Жорж Сорос спекулира срещу Великобритания и Швеция, стана милиардер и след това започна да се разпорежда. Това лошо ли беше за нашата страна? Ами, 500% бяха, беше, бяха лихвите. Загубихме много работни места, но Именно това позволи да се променят нещата в нашата страна и сега, когато останалата част на Европа се сблъсква с много проблеми и поради това, което се случи през 90-те, вече сме е, на... Вече ние сме е, в по-добро положение. Така че е, не винаги нещата трябва да се интерпретират едностранчиво. Да, действително сблъскахме се в много проблеми и е, видяхме това доклад на госпожа Берез. Гласувахме за е, с е, огромно мнозинство. Затова трябва да се подчертая, че тук говорим за събиране на едно място на различни гледни точки и политиците в Европа си носят своята отговорност. И в крайна сметка господин Камфен мисля, че ще стигнем до а, положителни резултати в крайна сметка до някакъв консенсус, макар че от началото ще подходим малко по-критично към вашите предложения. А когато говорим за това, трябва ли ни това? Трябват ли ни къси продажби? Трябват ли ни непокрити къси продажби? А, мисля, че това е добре да го решат пазарите. Аз тук се, се боря за а, защита на социалните пазари. За това сме избрали в този парламент. Трябва ли да приемам за всичко вашата позиция? Тогава нашия дебат би бил изключително скучен. Трябва да ми дадете право да кажа това. Моя опит от моята страна доказва това. Може би не е лошо да попитате своите колеги и социал-демократи за това какво се случи през тези години. Та моят въпрос е следният. Трябва ли ни такова законодателство? Това е въпрос, на който трябва да отговори комисията. Точно това питат гражданите на Европа – колко често е, гражданите ви казват е, е, искаме забрана на непокритите къси продажби, защо не ги забранявате? А, ви получавате много такива имейли, така ли? Ами поздравления, аз такива не получавам. При всички положения трябва да обмислим дали тези продажби са зле за един функциониращ пазар не мисля, че е, могат да се отразят толкова зле. Е, в моята страна не се отразява зле. Когато кризата бе е, в разгара си, е, ние не ги забранихме, но Германия ги забрани и това доведе до проблеми за другите. О, да, доведе и до проблеми за другите, особено за малките страни с малки пазари. Може би за вас това не е кой знае колко важно, но такива проблеми имаше. Именно заради това смятам, че трябва да има някакво хармонизирано законодателство. Можно да обмислим различни варианти. Готов съм да ги слушам. Но, господин Гябълз, е, господин Кафа и може би дори вие, Маркс, трябва да излезете с някои е, конкретни доказателства. Дайте ми реални примери за това, че голите е, е, къси продажби са отрицателни. Лемън Брадърс. Е, айде сега Лемън Брадърс. Друго предложение без микрофон. Не, това не беше е, къси продажби. Не, напротив това беше Барни Франк, който настоя Фани Мей. Е, да започне да отпуска кредити. Въпросът е следният. Добро ли е за пазар да има къси продажби? В моята страна и на пазара в моята страна се смята, че това е не е нещо лошо. Даже може да се окаже, че ако наложим такава забрана, това може да попречи на действието на пазара. Готов съм да изслуша вариантите. Ако предложите възможности за повече прозрачност, добре, е, отлично. Можем да говорим за праговете, можем да говорим за системата е, за маркиране и за е, системата за уведомяване, но не трябва да казвам още от самото начало, че трябва тези неща да се забранят. Дайте добри примени. Леман Бразерс не е достатъчно добър пример. Дайте добри европейски примери и Гърция също не е добър пример тук. Thank you very much. A very lively Благодаря. Е, много живо изказване. Е, посъбудихте ни. А, Саед, искате думата? Благодаря. И винаги е удоволствие е, човек да се изказва след дуета Гьобелс и Шмидт. А, дявол знае, аз вероятно бих могъл да прозвуча е, по-разумно. Аз приветствам а, е, това противоборство, е, с господин Кафен, с господин Гьобълс. Е, имахме противоречия, разногласия, но, но в крайна краща работихме добре. Е, приветствам, при всичко нека кажа, предложението на комисията. Това е един от резултатите, който произлезе от проведения и тук дебат. Наистина, аз тогава още казах, че трябва да се проведе разговор относно необезпечените продажби, вместо да се взема незабавно решение и, и толкова по-добре. Сега ни се дава възможност да пообсъдим отново, да задаваме въпроси. Въпроси, които зададе Оли, които зададе Маркас. Трябва да търсим отговори. Някои от въпросите, които аз ще задавам в хода на дебата, са такива. Нека първо да видим и доброто и лошо. Нека да видим положителните страни на късите продажби. Робърт, не, не съм сигурен, че вие твърдите, че късите продажби сами по себе си са нещо лошо. И нали, казвате, е, е, защо някой ще продава нещо, което не познава? Дали става въпрос за чисто необезпечените е, продажби ли? понеже и на късите продажби, продажбите на зелено фактически, са добре известна практика в економиката и в реалния сектор. Да вземем само селското стопанство когато производителят продава преди да е пожънал още. За ликвидност, от друга страна, това е положителният аспект на късите продажби. Е, те наистина осигуряват е, ликвидност, е, играят ролята на ценообразуващ механизъм. Знаете канарчето в мината, което реагира на гризото когато фирмите внимателно си проучват нещата, те съвсем спокойно могат да установят активи, които са надценени. Да вземем само Ендрон, Lehman Brothers, разбира се, Тайкон и други. Е, това е, са фирми, които благодарение на практиката на късите продажби е, бяха посочени с пръст. В противен случай щехме да ги оставим да си играят играта до безкрай и така мехурът щеше да бъде далеч по-голям, отколкото бе. Прозрачността, инак, от друга страна, разбира се, регулаторите, да се надяваме, ще разполагат от сега нататък с жизненно важна информация за преодоляване на системния риск. Както пита Оли, аз също бих задал въпроса защо ни е необходим този регламент и ако наистина приемем регламента, как е, ще гарантираме, че той ще съдържа и специфични някои решения, вместо е, с един аршин да мери всички. И по тези причини аз мисля предложението е полезно. Полезно е маркетмейкерите е, да бъдат освободени от изискванията за оповестяване на информация. Но аз съм готов да изслушам и едните и другите в този спор. Има някои аспекти обаче, по които аз не мога да се въздържа от въпроси. Първо, е, самото определение на, е, на голите къси продажби, така наречени. Е, някои настояват те да бъдат забранени, други смятат, че те са крайно полезни, но дайте да ги определим първо. Значи говорим за местонахождение и резерв. Що е то резерв? Резервът означава ли да се блокира ликвидност и съответно да се намали ликвидността чрез блокиране на активи. Или пък локализация е, и, и някаква договореност. Оповестяване на информацията е, пред обществото. Трябва да внимаваме за последиците, е, които могат да се окажат неочаквани и непредвидени един от въпросите, които бих задал аз е дали подобно оповестяване е, не би довело до нежелателно поведение на, на, на пазара. Примерно една малка изследователска е, фирма, която е установила прекалено надценени акции, и е, решава да поспечели някой и, и друг лев, няма ли тя да бъде ощетена? Също така съм загрижен за ролята на ЕСМА, на, на, на европейския регулатор. Вероятно, то ЕСМА трябва да получи правомощие в случаите на трансгранични спорове и търговия. Много въпроси имам а, във връзка с а, сигнализацията, с обозначаването на, на отделни информационни обекти. Добре ли сме премерили разходите, които това би при, причинило? I would like to see some data on the volatility of shares and shares that fluctuate by more than 10% one way or, one way or the other. Um, it could be a good suggestion, but what about certain... И, и, и, и, и така нататък. Е, какво да кажем за свръхизменчивите е, инструменти е, на пазара? После задължителното изкупуване е, в срок Т плюс 4 дена – е, аз бих искал да получа е, сведения за провален сетълмент в Европа. Ако има такива сведения, добре. Но в противен случай не би трябвало да се занимаваме с този въпрос. Друго нещо, което поражда объркване, както по-рано днес. Е, твърде често ние фактически се опитваме да регламентираме елементарната измама – ако късите продажби се основават на разпространението на лъжливи слухове, то има кой да се занимава с тези въпроси. Има правоохранителни органи. Така че нека да ги задаваме тия въпроси да видим при ограничаване на една или друга дейност, какви биха били последиците, колко скъпо би ни струвало. Не на последно място, чрез платформата на намалена конкурентоспособност. И на мен се ще малко по-спокойничко да се движим в хода на този дебат, независимо от това колко забавно би било противното. Благодаря, госпожо председател. Нашият докладчик в сянка е възпрепятстван и ме помоли да се изкажа от негово име. Наистина, вярно е, че изказването на господин Шмито живи разговор, нищо лошо. Но пък искам да ви попитам. Вие казахте, че благодарение на някои пазарни процеси в Швеция са постигнати социални промени. Това е едно. Но вие също така казахте, че в Швеция има около 100 000 безработни. Е, и, и, и какво ще стане с всички тези хора, които са изгубили работата си? Поради кризата хора изгубиха е, спестяванията си от години. И това не може да не е свързано с продуктите на финансовия пазар, които обсъждаме. А значи, че не може просто да твърдите, че пазарът ще ни води като пътеводна звезда и, и не е необходимо да бъде възпиран. Аз се опасявам, че ако пазарът наистина бе толкова добър, едва ли бихме се събрали да обсъждаме тези неща тук. Вие казвате, че сте привържник на социалната пазарна економика. Е, в края на краща това означава, че наред с стихията на пазара, е, има и политическа воля. Е, ние сме длъжни да вземем политически решения, така че хората да не си губят работата, така че е, онези, които са спестявали за пенсия в продължение на десетилетия, да, да, като се огледат, да, да не се окаже, че всичко е било на халос. Това е нашата политическото предизвикателство, пред което сме изправени. И ние ще съдействаме на, на докладчика, на господин Канфен. Е, е, ще се опитаме да, да му окажем подкрепа. но което каза Робърт, не е погрешно. Може да е спорно, верно. Социал-демократите в Германия е, отключиха, отприщиха вратите за навлизането на тия финансови продукти на пазара. Но няма сега да се посочваме един друг с пръст, да видим кой е виновен. Ще се опитаме да разчистим бъркотията. Бих искал в тази връзка да кажа, че е, късите е, продажби. Впрочем, да, ще видим госпожа Меркел какво ще направи. Тя има възможност, имаше по-скоро, да направи нещо по-различно и се въздържа. В всеки случай въпросът не е вътрешно германски. Но по отношение на късите продажби, според нас е, това е чисто спекулативна дейност и нашата група не вижда каквато и да било полза от е, тази пазарна практика. А доколкото знам, ако вземем обема на търгуваните слапове за кредитно неизпълнение, те са всъщност е, е, двигателя на финансовия мехор, който когато се спука, породи кризата. Така че наистина трябва да регламентираме и да определим кое е приемливо и кое е не. И е, споделяме подхода на, на докладчика на Паскал Конфан. Исках това да, да, да се чуе и ние сме готови да работим конструктивно с него. Жан Пол има думата. Благодаря, госпожо председател. Най-напред нека кажа, че нямам съмнение, че предвид експертите познания Паскал, е, тази е, работа ще излезе на добър край. Аз бих искал да подчертая, че Маркос тук зададе добри въпроси, е, които вече ми дават възможност да дам един кратък малък отговор. Първо, в нашата политическа група ние говорим за социална пазарна економика и като говорим за социална пазарна економика, думата социална не е случайна. И трябва да държим сметка за социалните измерения. И трябва да се запитаме е, какво ще бъде мястото на финансите, кои са финансовите инструменти, които следва да бъдат регулирани. Това са въпроси от фундаментален характер е, е, и мисля, че не можем да си затваряме очите за кризата, да не говорим, че тя все още не е приключила. Тук, разбира се, имайки предвид гарантираната ни заетост, макар и за определен мандат, гарантирана заетост на депутати, да смятаме, че е, бурята отшумяла е, и е, че можем вече да се впуснем в тясно експертни разсъждения. След 13 месеца а, преговори, а, а, след повече от 200 срещи с лобисти от а, съответния а, отрасъл а, по повод на, на директивата за альтернативните инвестиционни фондове, изводът е, че не можем да се впускаме в регулиране без да познаваме добре дълбоките, основните цели и ако искаме да допринесем полза, тук в парламента ще трябва да определим тези цели, за да може после да осведомено да, да говорим за предлаганата регламентация от комисията. Аз чух господин Оли но аз като гражданин в края на всяка седмица в моите избирателни райони в Нормандия и, и, и другаде, е, когато отивам, хората ми задават въпроси. Е, и, и най-обикновени хора, е, земеделци, занаячи, работници, да, те разбира се, не, не се впускат в експертни понятия като шорт селинг или, или къси продажби, но ме питат, какво правите вие на европейско равнище, за да не се повтори кризата? Какво правите вие на европейско равнище, за да не продължават тези е, недостойни е, е, обстоятелства. И както казва комисаря Мишел Барния, с регулирането сме определили рамката структурата. Сега би трябвало да заложим тухлите. Първата тухла бе директивата за альтернативните инвестиционни фондове. И видяхме колко е трудно. Понеже, между другото, въпросите на Робер не се свързват с е, националния суверенитет, за баланса между националните органи и, и, и европейските органи. Но става въпрос за много пари край на краища. И тези пари са необходими, за да може да функционира економиката. Едва ли някой тук ще твърди, че финансовият отрасъл трябва да бъде разрушен? Нищо подобно. Той просто трябва да си изпълнява задачата, да гарантира функционирането на економиката, да, да допринася за заетостта. И в, отговора на, в отговор на зададения от Маркос въпрос, от чисто политическа гледна точка, от какво се нуждаем, докъде бихме искали да отидем, трябва да се водим именно от тези съображения. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Иска да направя само един коментар. Тук много се говори за непокритите къси продажби. Говори се за лошата природа на чисто спекулативните начинания. Аз съм от Латвия, 50 години съветските власти ни набиваха в главите колко са лоши спекулациите, така че аз много силно реагирам на такива твърдения. Спекулацията е навсякъде. Всеки, който инвестира пари в частен пенсионен фонд, спекулира, че хората, които ще е, или с твърдението, че хората, които е, управляват фонда, ще го управляват добре. Фермер, който иска да си продаде е, реколтата, също спекулира. Защо? Защото той залага на някакви е, климатични условия, залага е, на това какви са качествата на почвата, но и на това какви предполага, че ще са цените на съответните сълскостопански продукти. Така че нека да не навлизаме в спора за това какво е спекулация и какво не е. Тук трябва да се занимавам с системния проблем, ако има такъв. Да видим какво правят непокритите къси продажби на пазара, какъв е техният ефект. И ако а, има такъв, тогава да се опитаме да го а, контролираме чрез законодателство. А, ако ли, а не просто да наричаме нещата спекулации, да се опитаме да забраняваме неща, защото са спекулации. Тогава дайте да забраним и селското стопанство. Така че а, е, мисля, че тук е, не трябва да се занимаваме с твърдените за спекулацията, да видим дали нещо, някакво поведение на пазара има отрицателно въздействие върху този пазар или просто се чудим а, е, върху какво да стоварим своите а, обвинения. Тези непокрити или голи къси продажби АО веднага ни привличат не, а, вниманието щом са гори, значи са лоши и неприлични. Ето, веднага ще ги забравим, забраним. Та, дайте да а, забравим тези и, а, емоционални а, твърдения, защото твър... ще а, отидем където не искам. Благодаря. Каза председателката и аз се включвам в списъка на изказващите се. След това ще чуем комисията и после докладчика. Приветствам интелигентния начин, по който подходил докладчикът, да е разгледал фактите, разгледал примерите за най-добра практика и начина по който могат да се контролират нещата там, където има такива мерки. Някои от вас споменаха директивата за альтернативните инвестиционни фондове. Има страни, е, в които повече се обръща внимание на хедж фондовете, в други се обръща внимание на на разпродажбата на активите на дружествата. И в тези страни се настоява за сравнително високи прагове на уведомление, а, за да предотвратят а, тайното завладяване на, на, на дадени компании. При всички положения е добре тук да разгледаме нещата много внимателно и да внимаваме какво ще е добре за пазара. Пазарите не са лесни за регулиране. Можем да Е, създадем законодателство, с което да направим незаконни, очевидно е, погрешните неща, но не можем да е, настоим да се забрани дисциплината на финансовите пазари. И накрая по отношение на непокритите държавни слопове за кредитно неизпълнение. Действително има хора, които се застраховат по този начин, но тук става въпрос за интерес към съответната страна, а не към съответната облигация. Може това да се е, проследи с индекса дериватите, но много сложно би било да се разбере какво, каква е връзката между доверието на хората, които имат някакъв интерес към някаква страна, да кажем, искат да си прекарат там вакансията, от една страна и от друга това, което действително се случва със съответната облигация. Ще се повлияят лихвите и хората трябва по някакъв начин да могат да действат. Така че, ако говорим за интереса, свързан с тези непокрити слопове, може би е, този въпрос е свързан и с други видове интереси. Преди обаче да поискаме пълна забрана, трябва много добре да си свършим работата. Да видим наистина ли чак толкова много се използват и, и да сме сигурни, че добре разбираме цифрите, които получаваме от депозитарите. Като цяло, голяма част от тази информация е доста безполезна. Дам думата на комисията госпожа Валенса. Благодаря, госпожо председател. Бях много удовлетворена от това, че едно предложение на комисията поража такъв разгорещен дебат. Отбелязала съм си три въпроса, на които мисля да отговоря. Първо, как, какъв е поводът за това предложение и трябва да посоча, че идеята, действието ни не е прибързано. Още от 2008 година ние настояваме пред регулиращите органи да излязат с общо решение – понеже е, имаше възможност за арбитраж между различни зони на регулиране, такива бяха сигналите от пазара, а от друга страна в е, е, други юрисдикции, в Съединените щати, е, се предприемаха мерки. Така че дебатът не е нов. И когато миналата пролет е, той, дебатът се интензифицира, е, съм принуден да се съглася с е, казаното тук, че положението бе крайно неблагоприятно не само в по-малките, а и в доста по-големи страни, тъй като е, лошите им активи бяха навсякъде из Европа. Та, някои големи държави членки реагираха бързо, други доста на висок глас се жалваха и комисията започна да обмисля проекто регламент, основавайки се на становищата на Комитета на европейските регулатори на ценни книжа, някои данни от ЕСМА, е, е, е, разбира се, но нашето предложение всъщност не се стреми да обоснове казаното от ЕСМА. Научни изследвания, допитали сме се до, до заинтересованите страни, до широката общественост и всичко това за по-малко от 4-5 месеца. Така че ето такава е, такава е предисторията и тя не е кратка. Разбира се, въпросът е от неотложен характер. Много сме удовлетворени от това, че Европейският парламент възнамерява да работи бързо, тъй като е необходимо да отправим ясно послание пред света за състоянието на пазарите. Втори въпрос. Нужно ли ни е всичко това? Отговорът ми е повече от е, положителен. Да, разбира се, нужно ни е всичко това. Ако се запознаете с техническите детайли на текста, ще видите, че той стои на три крака, така да се каже. Първо прозрачност, предпазна мрежа, на второ място и на трето място действия при критични ситуации. И разбира се, координационния аспект. Прозрачността, прозрачността е повече от необходима. Когато започнахме е, разговорите си с регулиращите органи, е, се натъкнахме на, на въпроса едва ли не за кокошката и яйцето. Хората казваха, не знаем точно какво става на пазарите, понеже не получаваме информация, а от друга страна пък е, е, е не искаме да, да настояваме за повече е, регулиране, тъй като не знаем какво всъщност става. Се получава един такъв затворен кръг. Значи повече информация трябва да се събира. Е, на второ място, ние не бихме искали е, това да става постъпателно. Целта ни бе да въведем едно цялостно предложение, тъй като прозрачността сама по себе си не е достатъчно. Ето, за това въведохме предпазната мрежа и след това, за да избегнем некоординираните действия и едностранните забрани, въведохме спешните процедури, е, прекъсвачи на веригата, така да, да се каже, ограничения и забрана, изискване за е, оповестяване на допълнителна информация, в това число за корпоративните кредитни слапове. И е, преди всичко ключова роля е, да бъде възложена на ЕСМА, защото според нас, ако отнемем координационните правомощия на ЕСМА, предложението ще бъде лишено от съдържание и не бива да допускаме държавите членки да действат едностранно. Въпросът не е въпрос на субсидиарност. Пазарът е единен и вътрешен и се нуждае от координация. И не на последно място, въпросът за баланса в предложението. Според мен, що се отнася до основните си разпоредби, до основните си послания, отговорът е да. По-нататък, що се отнася до праговите равнища, до сигнализацията – Както вероятно знаете, е, праговете са посочени като критични равнища от самите регулатори. Ако вие разполагате с по-добра информация от регулаторите, добре ще я разгледаме. И същото е, въжи за всички останали е, условия, е, които биха гарантирали успешното прилагане на регламента. Благодаря и накрая, Паскал, докладчикът. Благодаря на изказалите се за посочените съображения от чисто експертните до философските. Бих искал просто да добавя нещо, което пропуснах в първоначалното си изказване да кажа за определението на понятието Maker. Това е наистина един от проблемите в текста. Би трябвало да избегнем чрез едно твърде разширително определение на това понятие market maker, да се даде възможност някои оператори да оперират за своя сметка и е, така ще се издълбае още повече пропаста на конкуренцията между маркетмейкерите и онези другите, е, е, особено маркетмейкерите, които под, под закрилата на статута си всъщност търгуват за своя сметка. Наистина е необходимо много, много добро определение на това понятие привеждането към пазара или, или, или маркирането бе е, по повод за разгорещен спор. Вярно е, че към днешна дата е, това, което предвижда комисията по този въпрос е крайно ограничено. 4-5 реда е, разпоредба. Наистина нещата трябва да се доразвият, да се прецизират, да се знае за какво ще служи, на кого ще се изпраща тази информация и така нататък. Практически нещата трябва да се оговорят по-детайлно. Е, последно, разбира се, на вниманието на господин Оли Шмидт. Аз всеки път трябва да ви кажа, съм изненадан, е, когато чувам либералите е, да протестират срещу прозрачността. Това някак си ми се струва парадоксално. Край на краищата, кой печели в ущърп на кого го прави? Е, бенефициерите са е, е, нали, онези, които изличат максимална полза, са работещите в краткосрочен план за сметка на дългосрочните инвеститори. И аз съм решен да защитавам дългосрочните инвеститори на пазара, вместо да обслужвам краткосрочните. Благодаря. Така, разглеждането на проект от доклада, мисля, е насрочен за 13 декември и крайният срок от там нататък за изменение и допълнение ще бъде 11 януари. На 1 феврари ще бъдат разгледани измененията и вотът в комисията е насрочен за 7 февруари и е, известно време след това ще се гласува и в пленарната зала. Е, докладчикът Кима утвърдително явно е съгласен с този график. Сега преминаваме към пета точка от дневния ред. Нека само ви напомня, че въпроса за кредитните рейтингови агенции ще оставим за накрая. А сега пристъпваме към прилагане на определени насоки относно официално подкрепяните експертни кредити. А, Артур Скаринс, който в момента е заед май, е нашия докладчик. А, извинявайте, необходимият е господин Каринс, той трябва да докладва, нали? По, а, да, по пета точка от дневния ред. Ще се опитам да бъда кратък, тъй като всички се поуморихме. Добрата новина тук е, по този доклад е, че са поступили само 13 предложения за изменение и допълнение. Ще се опитам съвсем накратко, без е, каквито и да било детайли, да ви запозная с тях. Смятам, че четвърто, пето и осмо изменения са много подобни едно на друго. Общо взето става въпрос за това, когато е, когато европейски държави членки предприемат действия срещу своите агенции за подкрепа на износа, трябва да се съобразяват с европейските ценности. Мисля, че лесно бихме стигнали до компромис, който да ги обедини тези изменения. Пето, не, не, извинете, седмо. Седмо изменение всъщност повтаря със свои думи. То е внесено от господин Берман това е изменение повтаря, преразказва о, общите положения е, на постигнатата договореност. Мога да го подкрепя. В девето изменение се призовава съветът да докладва годишно пред парламента и комисията за състоянието на изпълнението на държавите членки и това не е проблем според мен. И накрая стигаме до 10, 11, 12 и 13 изменения, които са успоредно направени предложения от господин Тримоса и от господин Ламберт, съответно от Алда и от Зелените. Не става въпрос за прозрачността, за допълнителни мерки – по първо приложение е, предлагат вносителите в е, първо приложение да се е, постигне първа прозрачност на прилаганите от експортните агенции зад балансови механизми. Защо не? Обаче имам въпрос към господин Ламбъртс, тъй като той предлага и още нещо на второ място. Това е 12-то изменение – дружествата, ползващи експортен кредит, трябва да публикуват страна по страна е, отчети е, за печалбата преди и след данъчно облагане. Това е малко прекомерно като административно изискване. Опасявам се, че то би породило допълнителни разноски и не съм особено склонен да го подкрепя. По останалите изменения сигурен съм, ще намерим компромис Та само, само втората част от 12-то изменение ме притеснява. Само толкова. Благодаря. Е, господин Бърман. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко благодаря на докладчика за току-що чутото. То, то, то ни вдъхва увереност. Аз се отнасям с разбиране, се отнасям с разбиране към ем, неприязанта на, на докладчика към а, прекомерното пазарно регулиране. Аз самия съм бил кореспондент, кореспондент в Съветския съюз а, е, доста години и мога добре да го разбера. Е, но все пак, правила са необходими и, а, и, а, и в случая, когато става въпрос за подпомагане на на износа е, тази е, област не би трябвало да бъде изключение. Аз съм сигурен, че още от утре ще можем да работим успешно по е, компромис. Благодаря само за минутка. Бих искал да кажа, че съм съгласен с казаното от докладчика, в смисъл, че бихме могли да намерим компромис между групите и също време бих искал да кажа, че ако вземем 12-то изменение на господин Ламберт в втората му част, бих добавил, че само големите дружества трябва да публикуват отчети по страни. Ето, за да се избегне е, прекалената бюрократична тежест – върху малките и средните предприятия. Филип не е тук, но, но мисля той ще приеме това изменение. Е, е, значи само за големите дружества и така ще примерим прозрачността е, с грижата за оцеляването на малките и средните. Що се отнася до четвърто изменение, внесено от господин Клуте, вероятно трябва да променя до някъде формулировката. Той, вносителят, предпочита императивна форма. Вероятно би трябвало да, да поизменим и, и да, да оговорим това, което се казва например, би следвало да се вземе предвид или нещо от този род, да, да прозвучи по-гъвкаво, да не се ограничава възможността европейските предприятия да изнасят навсякъде по света. А по останалите изменения, мисля, няма да имаме някакви особени възражения. И така компромисът се очертава. Благодаря. А мисля, че между докладчиците в сянка бихме могли да пообсъдим нещата повече и толкова. Добре, явно останалите докладчици в сянка е, не са тук. Е, беше променен този график. Е, вероятно, те биха дошли по-късно, но, но това е положението сега ако желаете, е, господин докладчик. Да, в заключение, само утре ще се срещнем. Мисля, че няма да имаме някакви проблеми. Въпросите са по 12-то втора част. Изменението на господин Ламберт. Е, дали да приемем общ текст или, или просто да го оставим на гласуване в този му вид. Но мисля, че няма да имаме проблеми. Отлично. Напомням ви, че на 22 ноември ще гласуваме в комисия по този доклад. На 1 декември във водещата комисия, а пленарното гласуване ще се проведе през януари до година. Very good. Just in time. So, the next uh, item is the amendment of regulation. Така, следващата точка е изменение на регламент 1060-2009 относно агенциите за кредитен рейтинг. Нашия докладчик господин Козес е тук. Имате думата. Благодаря, господин председател. Ентусиазирана, изпълнена зала – е, виждам, е, казано иронично, е, но за съжаление тази сутрин, когато по график трябваше да се разгледа моя доклад, аз не можах да удовлетворя очакванията. Дали има някой друг депутат, който да е поостанал, не виждам. А, господин Клод, слава Богу, инак щях да разговарям сам с себе си. А, разбира се, и вие сте тук, господин председател. Сега съвсем накратко понеже е, е, ми се щеше да е, разделим гласуването днес и, и дискусията, за да има възможност за изработването на компромисни изменения. И няма да имаме проблеми. Разговарях с всички докладчици в сянка, огледахме основните елементи на текста, за да потърсим евентуални противоречия. Нека напомня, че е, желанието на вашия докладчик, т.е. моето, е, е да направи така, че текстът е, да бъде прият колкото се може по-скоро и това е причината, поради която разделихме въпросите от една страна за надзора, по които ще трябва да поработим. От останалите въпроси, свързани с рейтинговите агенции, тяхното възнаграждаване, рейтинга на държавните дългове, е, създаването евенту, е, евентуално на Общоевропейска рейтингова агенция. Това отделно. Всичко това ще бъде е, предмет на разговор във връзка с доклада по собствена инициатива на уважаемия колега Клинц. И вече в първото три месече на 2011 година комисията ще излезе с допълнителни текстове. Разгледахме въпроса за общоевропейския надзор, това като принцип е, във връзка с е, преговорите по регламента от 2009 година. Кои са позициите, които те първа трябва да уточним? Първо, изясняване на начина по който ще се използва е, системата на гаранции, която е, дава е, възможност на рейтингова агенция със седалище в Европа да, да приеме, да, да застане зад рейтинг, който е даден другаде по света. Значи тук става въпрос за приемане на рейтинги, които е, са издадени в е, страни, които не принадлежат към Европейския съюз и съответно не подлежат на, на европейското регулиране. Чисто практическа гледна точка се прие да се разделят нещата на два периода. Първият период, е, кой, по време на който европейските рейтингови агенции на своя отговорност биха е, могли е, да е, гарантират такива оценки и вече вторият период след 7 юни 2011 година оценката, рейтинга не може да бъде отчитан, освен когато е, е, този рейтинг, даден в трета страна, отговаря на е, определени критерии. И е, за да стане ясно, ще трябва да, да бъде поизменен текста, такава е целта на компромисното изменение. По членове 8А и 8Б е, за структурирането на информацията, която се предоставя на агенциите, за достъпа до тази информация на конкурентни агенции, това са два текста, които дават възможност на агенциите, които не са предпочетени, да получат все пак информация и спонтанно по свой почин да издадат оценка или рейтинг. Така ще може да се развива конкуренцията е, и ще се гарантира по-голяма степен на плурализъм. А сега този текст е спорен, понеже някои твърдят, че подобна практика е въведена в САЩ. Е, оказва се не особено подходящ. И чисто прагматично бих казал, тъй като агенциите в САЩ са същите, които играят и в Европа, нека да го оставим този текст, както го предлага комисията, да му дадем шанс е, е, да се докаже и да го подложим на оценка до 1 юли 2012 година, а по-нататък е, още веднъж да го преразгледаме до 1 юли 2014 година и за да видим дали е, е, този механизъм наистина е, си изпълнява задачата. Друг въпрос, около който се съсредоточават известни различия, е въпроса за ЕСМА. В крайна краща рейтинговите агенции не са само големите три, които са добре известни в света, има и множество малки. И оттам ЕСМА, се казва, не би могла да си върши работата, ако остави всичко на националните органи. И дума не може да става. От една страна да съществува ЕСМА, от друга страна, колкото и висококачествено да работят националните надзорни органи, всичко да им бъде оставено на тях. И мисля, има а, съгласие за идеята ЕСМА да делегира, когато пожелая, някакви задачи, функции на компетентни национални органи по проверка на място, например. И ако ми позволите да се поусмихна, трябва да ви кажа, че една от причините за застоя по този въпрос е, че националните органи. А, а, е, и това не го научих от комисията, та, е, националните органи казват, да, добре, ще ни делегирате функции, обаче колко ще ни платите? Е, сега е, е, става въпрос за пак пари между ЕСМА и националните регулатори. Надявам се това да не блокира окончателно напредъка по този въпрос. Другият въпрос е за налагането на глоби на рейтинговите агенции за нарушения по регламент. Комисията по чисто юридически съображения смята, че тя, комисията, би следвало да издава глобите, но всъщност е напълно възможно контролния орган да има такива правомощия и е, съответно ЕСМА като контролиращ орган би трябвало да има тези правомощи. И накрая по преходните мерки, според мен е важно прехвърлянето на правомощия от колегиума и националните органи е, да стане колкото се може по-бързо. Реалистично погледнато, мисля, че срока определен от комисията може да бъде спазен. Става въпрос за 1 януари 2011 година. Може и по-рано, но, но е, е, е добре да бъдем реалисти. Разбира се, в текста ще потвърдим, че е, регистрирането и лицензирането на агенциите от компетентните национални органи до 1 е, юли 2011 година, т.е. завареното положение ще остане в сила и тези е, вече регистрирани агенции няма да бъдат принудени да преминават през същата регистрационна процедура. На е, всеки случай до 1 юли 2014 година ЕСМА ще може да контролира всички агенции и във всеки случай ролята на ЕСМА, е, наред с националните органи, ще бъде периодично да се уверява, че регистрираните рейтингови агенции все така отговарят на условията по регистрация за да се избегне случая, в който някой да се изпише веждите е, на деня на е, подаване на документите за регистрация, а след това да се окаже, че изобщо не заслужава даденото му доверие. Ето това, е, е, господин председател, което имах да ви кажа по компромисните изменения. До края на седмицата тези, или по-скоро в началото на следващата седмица, те ще бъдат разпространени сред колегите, да ги огледат, да помислят и разбира се, междувременно аз ще бъда готов да обсъждам всичко с всички. 20 ноември е датата на гласуване в комисия и в пленарната зала през декември в Страсбург. Мисля, че така ще си свършим работата, така че надзорните правомощия на ЕСМА да бъдат дадени колкото се може по-скоро след създаването на, тази, е, на този орган е, на 1 януари 2011 година. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Гозес. Желаете ли да кажете нещо? Ами какво повече мога да кажа? Просто да седнем, да изпием по едно кафе. Нямам, наистина нямам какво да добавя. Мисля, че отчасти се бяхме разбрали предварително и когато бъдат тесени компромисите, ще продължим разговор. А иначе по принцип само мога да се съглася с теб. Um, uh, и така разбирам, че е, възможно най-скоро ще можете да разпространите тези компромисни изменения. Така ли е? Да. Повтарям датите 22 ноември, гласуване в нашата комисия през декември в пленарна зал. Това е всичко за днес. Следващото заседание ще се проведе на 22 ноември. Благодаря.